групата на НП и на европейските консерватори са ми предоставили един списък с номинации, който ще бъде част от протокола и тогава ще се смята за потвърден от нас.